позицията му на първо четене по директивата за пакетните пътни услуги, свързаните с тях пътни услуги, както регламент определящ условията за достъп до интернет и роуминг услугите. Заглавията на двата документа ще бъдат включени в протокол от днешното заседание и от този момент ще започне тече срок от 3 месеца, в който Европейски парламент трябва да вземе своето решение на първо четене.